ценности – достоинство и равенство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за много изчерпателното ви изказване, господин комисар. Внесени са две предложения от Комисията по външната политика, съответно за източното и южното измерение. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Следващата точка в дневния ред – колеги, е изявление на комисията по използването на сексуално насилие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток. Отново давам думата на комисаря Фюле. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, трябва да отхвърлим най-категорично всеки вид насилие срещу жените, от заплахи до сексуални посегателства. Това са ужасни престъпления, често извършвани срещу най-уязвимите и най-незащитените хора. За съжаление, факт е, че в много страни по света, не само в Северна Африка или в Близки изток, е, все още не съществува законова рамка за защита на жените и младите момичета срещу насилие. Няма нищо, което да ги окоръжава да съобщават за посегателства. Много неща трябва да бъдат направени, за да се възпрат извършителите и да бъдат подведени под отговорност. Жените продължават да са жертва на дискриминация и на дълбоко загнездена неравнопоставеност. В случая с Египет, например, новата комисия, която изготвя новата конституция, е, е съставена само от мъже и дори в новия кабинет има само една жена министър. Това не може да продължава така. Видяхме го от примера на смелостта на жените в Тунис и Египет по време на събитията наскоро. Ако половината от населението не се включва в политическите и институционални реформи, те не могат да постигнат успех. На този фон силно отсъждаме увеличаващия се брой тежки посегателства срещу човешките права, включително изнасилване, сексуални посегателства и крайни унижения на жените. Европейският съюз има ангажимент да издигне ролята на жените в политическите, граждански, социална, економическа и културна е, сфера, също и да се бори срещу дискриминацията и безнаказаността. Затова един от, една от осемте насоки на Европейския съюз за човешките права има за цел да развива равнопоставеността на половете и да се бори с дискриминация срещу жените. А Барселонската декларация от 1995 година, която създаде Евросредиземноморското партньорство, специално поставя акцент на този ангажимент за съответния регион. Равнопоставеността на половете е едно от е, един от приоритетите на петгодишния план, прият е, на срещата на върха в Барселона през 2005 година, която се проведе в чест на 10 годишнината от Евросъдиземноморското партньорство. С оглед на тези ангажименти, е, конференцията на ниво министри на Евросъдиземноморския регион за засилването на ролята на жените в обществото, проведена през ноември 2006 в Истанбул, започна един нов процес. Министрите, включително министри от Алжир, Йордания, Ливан, Марокко, окупираните палестински територии Сирия и Тунис, постигнаха съгласие да провеждат един холистичен подход към приоритетите свързани с политически и граждански права на жените, с социални и економически права и устойчиво развитие и правата на жените в културната област и ролята на комуникациите. От 2006 година, когато се проведе конференцията, продължава работата за изпълнение на общата рамка за дейности, особено с изпълнението на конкретните приоритети за страните – като е създаден и механизъм за последващи дейности за информация и доклади, публикувани от Европейската комисия. Партньорите на Съюза за Средиземноморието потвърдиха своя ангажимент в този смисъл на втората министерска конференция в Маракеш през ноември 2009 година. Гражданското общество също бе включено в дискусиите и освен работата си на регионално ниво, Европейския съюз провежда и двустранен диалог, включително с подкомисии, които се занимават с въпроси на равнопоставеността на половете, което е основен приоритет. Нека да заключа, уважаеми депутати, че Европейският съюз няма да толерира насилие срещу жените и ние ще използваме всички възможни средства да го предотвратим. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега Започваме с изказващите се от името на политическите групи. Госпожа Бауер за НП, минута и половина. Благодаря. Госпожи и господа, високо ценя ангажираността на комисията да осъди насилието срещу жените, използвано като оръжие във войните. То се използва систематично във въоръжени конфликти за различни цели, включително политически терор, заплахи е, и дори етническо прочистване. Насилието срещу жените във въоръжените конфликти се основава в много голяма степен на състоянието на правата на жените. Насилието срещу жените е, е посегателство срещу ценностите и честа на обществото. Римският статут на Международния наказателен съд определя подобни посегателства като военни престъпления, сексуалното насилие във въоръжените сили, принудителното а, бременност, а, принудителните а, принудителният труд, а, сексуалното робство са все изброени там. Но има безнаказаност на сексуалното насилие срещу а, жените. Нещо повече, приема се като неизбежна част от войната и извършителите са далеч от справедливо наказание. Време е да се осъди тази нечовешка практика, където и да е по света. И нашето днешно послание трябва да бъде, че извършителите вече няма да останат безнаказани. Благодаря. Вие много надхвърлихте а, е, своето а, е, време. Сега госпожа Гомеш а, е, от името на социалисти и демократите. За разлика от докладите, които пристигат от Ливия, когато виждаме само мъже в първите редици, примерно това, което виждаме от Бенгази, и от демонстрациите в Марокко, и в Сирия, и в Бахрейн, там виждаме кър... жени в първите редове на борбата за свобода и демокрация. Жени и млади хора. Те е, са водещите в е, демократичните възстания в Близкия изток. А, и е много интересно това, защото техните общества са много патриархални. Младите хора ще бъдат изключително важен двигател на събитията в близките години. Затова Европейския съюз трябва да насърчава процесите на арабската пролет. Трябва да подпомагаме и неправителствените организации. Трябва да им предоставяме финансова, техническа помощ на жените, да ги призоваваме да влизат в политически партии, да стават част от е, ръководителите, да влизат в правителства. Също така Европейския съюз трябва да мобилизира максимално своите усилия в борбата си срещу сексуалното насилие, извършено спрямо жени, които надигат гласа. трябва да бъдат осъдени всички извършители на подобни е, престъпления, включително и в Ливия, защото те са напълно неприемливи. И трябва да се направят съответните разследвания, за да не се повтарят подобни престъпления. От името на групата АЛДЕ, госпожа Първанова. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Групата е да предложи този дебат, защото искахме да изразим своето притеснение по отношение на положението на жените в Северна Африка, Близкия изток по настоящем. През последните седмици Станахме свидетели на много тежки нарушения на правата на човека в Сирия и Египет, особено на правата на жените. Няма да изреждам всички тези събития, но нека да спомена две символични, две е, ситуации, които е, трябва е, да, е, които са пример. Иван Албейди бе изнасилена от група войници, след което беше задължа, задържана и разпитвана 72 часа преди да бъде освободена в Египет. Жени протестантки са били подложени на така наречените тестове за действеност. След това а, някои от тях, които а, са получили отрицателен резултат на тези тестове, по настоящем са а, съдени. Мисля, че е напълно неприемливо да не се произнесем е, против тези ужасяващи събития. Е, трябва осъдително е, да се, трябва да се заклемят подобни събития и в Северна Африка, и в Близки изток. Трябва да използваме всички инструменти на политика, с които разполагаме, за да може да се гарантират правата на жените в тези общества. Вчера приехме европейска политика за борба срещу насилието срещу жените. Би било неприемливо да се прилагат двойни стандарти и да има различен подход в политиката извън Европейския съюз. Затова правата на жените трябва да бъдат интегрирани към политиката на Европейския съюз за тези страни. Благодаря от името на зрените Барбара Лохпирер има думата за минута и половина. Благодаря. Египетската армия се опита да приложи така наречените проверки за девственост на протестиращите жени на площада Тахрир и това е част от нашата е, резолюция, но е, не можем да отречем, че са по-големи мащабите на сексуалното насилие при е, конфликтите в Северна Африка и Близкия изток. Ноември миналата година в парламента издигнахме гласа в Европейския съюз да се обърне особено внимание на тежкото положение на жените в въоръжени конфликти. Подобрена е международната е, правна рамка е, за жените и насилието срещу тях е, във военни зони. Много важен е обменът на добра практика и изграждането на национална политика. Над 300 милиона евро са предвидени за медицински действия и над 200 милиона за изпълнение на резолюциите на съвета за сигурност на ООН и по-конкретно резолюция 3025, както и е, два, е, резолюцията от 2011 година. Особено голямо значение има реалното изпълнение на всички тези резолюции на ООН в партньорство с заинтересованите страни. Надявам се парламента да подкрепи тази позиция. Благодаря за Обединената левица госпожа Фигередо. Една минута. Ние сме наясно, че е, жените имат активна роля в е, случващото се в момента в Близки изтоки, в Африка. Те активно се борят за демокрация, но също така сме наясно, че изнасилванията, сексуалното робство се ширят е, в е, този регион, а това са престъпления срещу Женевската конвенция. Подобни неща се случват и в Конго, в Египет, в е, Тунис, Либия и в всички страни, където има конфликти или революция. Трябва нашите ясно да призовем за прекратяването на подобни престъпления и за преследването на извършителите. Защото така ще можем да дадем възможност тези общества да се развиват в посока на демокрация и да дават повече права на своите жени. Благодаря. Госпожа Баскурт. Благодаря. Революцията в Северна Африка дава възможност да се постигнат много промени там. Жените излизат на улицата и винаги са били важен фактор в тях, но има и много опасност за тези жени. Те са обект на групови изнасилвания. Общественото мнение е, се събужда при подобни случаи. много Възмутителни са тези примери, когато са правени проверки за девственост. Жените е, всъщност е, нямат никаква възможност за противодействие. С тях е, могат да правят каквото си искат в зоните на конфликти война. А ние трябва да направим така, че да няма безнаказаност. Трябва да търсим защита на жените. И не трябва да забравяме, че жените имат голяма роля при възстановяването на своите страни. Те трябва да имат възможност да вземат и е, важни постове това са въпроси, които трябва да бъдат е, решени. Жените могат да бъдат участници в економическото развитие на своите страни или да работят за бизнеса, например с микрокредити. Госпожа Ожоланд. Госпожо председател, господин комисар, има сексуално насилие срещу жените, но в някои случаи има сексуално насилие срещу мъжете в Северна Африка, и изток. И това са все престъпления, срещу които трябва да се борят и властите в региона, и новите демократични власти, и по-старите режими. Призовавам върховния представител госпожа Аштън да обсъди ужасяващото положение във връзка с сексуалното насилие в този регион с представителите на тези страни във връзка с политиката за съседство на Европейския съюз. Необходимо е престъпниците да бъдат осъдени и да се осигури спазване на правата на човека и на жените и на мъжете. Сексуалното насилие е най-ужасяващия вид водене на война и то трябва да бъде наказвано възможно най-строго. Благодаря много. А сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Шон Кели има думата за една минута. Е, Преди два месеца говорихме за насилието срещу жените в Европа. Тогава беше казано, че около 25% от жените страдат от домашно насилие. Тук обаче говорим за сексуално насилие срещу жените в Северна Африка и Близкия изток. Не може да се толерира това отвратително престъпление. Мисля, че е архично отношението към жените е, в Африка и то става още по-лошо е, във време на война. Съгласен съм с комисаря, че трябва да обърнем голямо внимание на тези въпроси, особено да се потърси отговорност от извършителите. С това се надяваме, че ще се е, сложи край на тази недопустима практика. Благодаря. Госпожа Заборска. Пан комисар, сексуалне насилие не е порушено. Благодаря. Сексуалното насилие не е само нарушение на човешки права, права на мъже или жени. Това е нарушение на достоинството на всеки човек, бил той мъж или жена. В Египет, в Ливия, в Конго, в африканските страни, в страните от Близкия изток, където се случват тези неща, става именно това. войните, конфликтите не са извинения за подобни деяния. В Конго събитията започнаха с изнасилия, с, е с насилие, с изнасилвания срещу жени. Сега вече проблема стига и до мъжете. Е, Европейската комисия трябва да предприеме дейности, да намери инструменти за да се направи така, че да бъдат спазвани човешките права. Иначе всички ще загубим. Благодаря, госпожо Загоборска. Сега давам думата обратно на комисар Фюле. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, зададените въпроси и конкретните случаи, които бяха споменати в изказванията тази вечер, са действително много сериозни. Те са едно петно върху случващото се през последно време в Северна Африка и Близкия изток. Внимателно си записах повдигнатите от вас въпроси в този дебат и направените от вас коментари. Както казах, Европейският съюз разполага с множество инструменти и ще прави всичко, което е по силите му, за да подпомогне по-добро участие, е, по е, да, добра участие на жените в политическия живот на тези страни. В е, съвета за сътрудничество в Персийския залив, например, е създадена комисия за правата на жените и това е нещо, което приветстваме. Подкрепата за правата на жените и за гражданското общество ще са отрешаващо значение за подкрепата за промените, които тръгват отвътре. Именно заради това нашите ангажименти са толкова важни и ние трябва да продължим да работим с тези страни. Благодаря много, господин комисар. С това приключваме дебата по тази точка. Има пет предложения за резолюции, представени от различни политически групи.